момента и неговите органи. Добре дошли, уважаеми колеги. А сега преминаваме към работния план за днес. Искам да ви уведомя, че след разговори с политическите групи има предложение за промяна на дневния ред. Най-напред ще започнем с изказвания за срещата на върха Европейски съюз Турция. Гласуването ще се случи за това в 7 часа. Има ли възражение против това предложение? Няма. Добре, тогава предложението е прието. Благодаря ви. Председателският съвет днес предложи създаването на специална комисия която да се занимава с данъчните постановления. Тази комисия ще се казва таксе 2. Номинирането на членовете на тази комисия, както и мандата, се предлагат за одобрение. Това решение ще бъде гласувано днес. Решението в председателския съвет беше единодушно. Има ли възражение срещу него? Добре, днес ще гласуваме това предложение. И така, ако няма възражение, дневния ред ще бъжи за прият. Благодаря. Значи той е прият така, както го оповестих. Сега преминаваме към изказванията. Най-напред обмена мнения за срещата на върха Европейския съюз Турция.